przewodniczący! Председателят. E, witam jeszcze raz koleżanki i kolegów. Още веднъж добре дошли, скъпи колеги. Ако обичате да започнем гласуването. Преди това, искам да дам думата на господин Януш Войчеховски.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 Господин председател, уважаеми депутати, вчера в Полша, в Хуч, на работното място на а, моя асистент Марек Рошак беше убит. Беше ужасяващо престъпление. Няма съмнение по това. А убиецът каза, че омразата към партията а, Право и справедливост го е накарала да извърши това ужасяващо деяние. И отдавна тече кампания срещу партията и тя доведе до този трагичен инцидент. Европейския парламент в тази връзка трябва да осъди насилието като цяло в европейската политика, европейската демокрация. Не бива да има място за насилие. Моля ви да а, а, почетем а, моят асистент с едноминутно мълчание. Моля, станете. Madam, the floor is yours. 664. 684. Заповядайте. 684. Благодаря, господин председател. Когато вляза в пленарната зала, първо трябва да се подписваме, след това трябва да се промъкнем край балоните, след това да разглеждаме измененията. Според мен е, е, трябва да се погрижим коридорите отвън да бъдат чисти. Благодаря, казва председателя. Сега нека да пристъпим към гласуването. Дами и господа, пристъпваме към гласуване по дневния ред. Uh, по процедурен въпрос. Раздават се балони в залата. Може ли да кажете дали това е позволено или не? Ако е позволено, ще имаме много хубави балони на ЮКИП в жълто и лилаво, които ще донесем следващия път. А ако е забранено, просто ще да се махнат тези балони. Колеги, днес ще гласуваме много важен въпрос. Той е свързан и с демонстрацията тук. Моля ви да прекратите демонстрацията и да направите едва когато стигнем до гласуването, което ще е след известно време. Принципно ви подкрепям, но моля ви да проявите разбиране. но така или иначе вие решавате. Започваме гласуването. В дневния ред е записано, че ще гласуваме доклада на господин Рангел за преразглеждане на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и комисията. Това е много важно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Много благодаря. Докладът се приема. Преминаваме към доклада на господин Рангел за адаптиране на правилника за дейността на Европейския парламент към преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Моля да гласувате трябва ни квалифицирано мнозинство. Кой е за? Против? Въздържали се? Голямо мнозинство. За доклада. И този доклад е прият. Мисля, че това е добър резултат от нашите продължителни преговори с Европейската комисия. Поздравления, особено за докладчика господин Рангел. Искам да благодаря също така и на господин Лейне който води преговорите с Европейската комисия от наше име на господин Свобода, господа, госпожа Род Перенс, господин Рангел. Всички участваха в преговорите. Благодаря за резултатите от тях. Благодаря и на президента Барозо и заместник президента Шефкович. Бяхме всички много отворени към постигане на резултата. Успяхме да работим по много конструктивен начин. Председателя благодари и на английски за постигнатия резултат. Сега ще подпишем рамковото споразумение, господин председател. Lady, Lady Ashton will know. Przystępujemy do drugiego głosowania. Така. Пристъпваме сега към а, втората група е, доклади за гласуване относно Европейската служба за външни дейности. Дневния ред предвижда да гласуваме доклада на госпожа Гресле. за финансовия регламент е, е, за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба. Е, компромис номер едно. Гласуваме за блок номер едно. За. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме за измененото предложение за против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме е, за законодателното предложение електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се, сами може да видите, с голямо мнозинство. Поздравления а, за госпожа Гресле и господин Ривелини, както и за всички, които участваха в работата по бюджета. Преминаваме към доклада на господин Рапка и изменение на правилника за длъжностните лица на европейските общности и условията за работа на другите служители на общността. Първо измененията на Комисията по правни въпроси. Гласуваме анблок от 1 до 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме за измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега ще гласуваме за законодателното предложение електронно. Кой е за? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за господин Рапкай. Докладчика. Преминаваме към третия доклад е, на господин Галтиери Шурян. Това е проект за коригиращ бюджет номер 6-2010, раздел 2, Европейски съвет и съвет. Гласуваме електронно начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Много ви благодаря. Доклада се приема. Поздравление за господата Галтиери и Шуриан. Така. Госпожи и господа, с е, това е, приключихме законодателната работа, свързана с Европейската служба за външни дейности. Е, искам да благодаря на всички, които работиха усилено и свършиха толкова важна работа. Работихме заедно с председателите на някои комисии в Европейския съюз. Искам да благодаря на всички тях за добрата и солидна работа. Искам да е, благодаря поименно на някои е, души, които представляваха парламента е, във важните преговори. Сега ще назова имената им. Елмар Брок, Гифър Ховстад, Роберто Галтиери, Ирге Клес. Е... И Бернард Rapkej. Także i Bernard Rapkej. Двама работиха също така по бюджета, господин Ласло и госпожа Ярджевска. Изрично споменавам имената на тези колеги, тъй като те свършиха чудесна работа а, и постигнаха този добър резултат, това добро споразумение за Европейската служба за външни дейности. Мисля, че това ще бъде в услуга и в помощ на Европейския съюз. Искам да благодаря и на Лейди Аштън и а, нейните сътрудници. Поздравяваме съвета за отличния резултат посланник Кристофърсън също е сред нас. Той също участва в преговорите. Сега моля за аплодисменти. Uh, yes, I prepared some flowers for Lady Ashton, but подготвих цветя за госпожа Аштън, но тя не е в залата, както обикновено. Дамите закъсняват. Не съм се надявал на друго. Мъжете трябва да сме подготвени за всичко и за подобни неща.